Good morning, colleagues. Um, we're going to begin this morning. Добро утро, колеги. Започваме днес от 8 точка. Представя на годишния доклад от Джовани Петерели. Искам да приветствам Джовани, който ще ни запознае с доклада за 2015 година. Получили сте електронна версия. Има и хартияни копия за тези от вас, които искат да дойдат. Искам да кажа, че 2015 беше важна година за защитата на данните, заради изключеното споразумение по пакета за защита на данните. Така че това ще е една много продуктивна година 2015 за Европейския надзорен орган по защита на данните и Джовани днес ще ни запознае с тяхните постижения. Освен това искам да кажа, че Джовани беше тук, когато обсъждахме различни важни международни споразумения, като ТТП и така нататък. За това искам да му благодаря за неговия принос. Знам, че в понеделник ще се появи отново при нас, за да говори. Също така, миналата седмица имаше една делегация към Вашингтон, към Вашингтон, извинявайте, и Сан Франциско. И също така е възможно, ако искате да зададете въпроси от гледна точка на тази делегация. И за това, без да се бавя повече, ще му дам думата за около 10 минути, след което ще имаме възможност да проведем дебат. Благодаря, господин председател. Добро утро, уважаеми членове на комисията Либе. Благодаря ви, че отново ми давате възможност да ви запозная с последния годишен доклад на Европейския надзорен орган по защита на данните. Доклада е доста новаторски, той е стегнат. Използваме ключови показатели за изпълнението и също така статистика в приложенията към доклада. Моя колега Войчек Иваровски сме изключително, и аз самия сме изключително благодарни на нашия персонал за такъв страхотен резултат. Около 18 часа на ден поколението Милениум използва медии, социални мрежи, интернет и така нататък. Така че Охраната на нашия дигитален живот е също толкова важна, колкото и защитата ни в физическия свят. Поради тази причина Европейския съюз, а и света като цяло, са в дълг на този парламент, защото парламента показа кораж да поведе инициативата за амбициозни правила за онлайн средата навсякъде в света. И така, първо искам да призная постиженията на парламента, на вас, господин председателю, и на доклади, доклади, на докладчиците, които се занимаваха с защита на данните. Първата год... миналата година беше нашата първа цяла година от работа. Аз и Войчек всъщност излезнахме с 5 годишна стратегия в първите 100 дена от нашата работа. Ние започнахме с вакуума, който вие сте забелязали и го превърнахме в конкретни действия. Целта ни беше да запазим и поддържаме ключови връзки вътре и вън в Европейския съюз. Поради тази причина работихме много усилено цяла година, за да можем да имаме организирано международно сътрудничество, да бъдем истински посланник на европейските ценности. Нашата роля е да защитаваме реформите и правата на отделните лица. Ясно е, че това е една историческа дата по отношение на личните данни и защитата на данните. Доскоро защитата на данните беше избутана на страни от компаниите, от правителствата и може би дори от парламента. Сега обаче тя се намира в центъра на вниманието на администрацията и на технологичните развития. За това сега ще ви разкажем малко повече за ситуацията през 2015. Изглежда, че огромните теми са сигурност, етика и глобално развитие. В доклада се обяснява как ние като независим орган за защита на данните се опитваме да бъдем по-проактивни от всякога. Това, че ние сме независим орган, означава, че ние надзираваме начина по който се обработват данните и също така даваме съвети на съответните обработващи власти – Правим го на европейско ниво и съответно на национално ниво, съгласно националното законодателство. Искаме защита на данните да се превърне в дигитална политика, да е свързана с начина по който комуникираме, организираме обществото си и работим в бизнес средата. Голяма част от нас живеят голяма част от животите си с помощта на интелигентни устройства. И с помощта на мобилно приложение, ние ви запознахме със своето мнение във връзка с реформата за защита на данните. Сега а, моя персонал ми каза, че има възможност да се, работи, да се разработи приложение, което да разглежда законодателството. И доколкото знам, ние сме първата европейска институция, която е сложил в джоба на всички граждани такъв законодателен текст. След две седмици ще излезем с една актуализирана версия, която ще е трета на това приложение с окончателно приятия текст. И по този начин ще се опитаме да се съобразим с ролята на законодателя при развиване на нашите ресурси по един интелигентен начин с практически инструменти. 59-то издание на журнала всъщност е колекционерско издание за всички от тези, които се занимават с защита на данните. Миналата седмица бях в Европол, за да им разкажа по какъв начин нашата институция ще поема надзорната роля по отношение на агенцията. Освен това, скоро говорих на една конференция за кодиране, криптиране на данни. През, пред съвета също така изказах своите притеснения във връзка с липсващото сътрудничество между държавите членки. Дебата във връзка с регистрацията на пътническите данни ни показва, че вероятно още много ще трябва да бъде направено, за да има добър баланс между възможността властите да имат достъп до данни и правото на неприкосновеност на личните данни. Има един консултативен документ, който обявих миналата година. Той ще позволи на законодателя да провери на практика какви са мерките, които ще помогнат да, да се проверят нещата по отношение на защита на данните. Тук се отчита и съдебната практика. Преди да финализираме документа, бихме искали да получим вашата гледна точка, тази на съвета и на комисията, както и на външните експерти, за да видим доколко е полезен този документ. Какво се случва във връзка с нашия борт и сътрудничеството във връзка с защита на данните? Виждаме, че част от нашите препоръки за директивата за полицейските власти бяха приети. Идеята е да има възможност независимите учреждения да решат как точно ще се прилага законодателството. В крайна сметка имаме значително намаляване от 48 до 13 препоръки. И това дава възможност така наречените DPI да са по-отделно отговорни и съответно те да бъдат гъвкави. Знаете, че нашия надзорен орган е, има за цел да наблюдава нещата, така че нашата отправна точка не е идеална, но с 28 работни страни се постарахме DPI да са готови още от първия момент и на вас и на другите колеги даваме съответните списъци с факти за административна и техническа подготовка. Днес сме тук, за да представим годишния си доклад и нека да ви кажа, че имахме добрия късмет в самото начало да знаем, че нашата служба е в добра форма. Имаше проведени одити, дали се справяме добре с използването на ресурсите си. Същевременно ние предоставяме все повече и повече консултации към колегите от различните институции и запознаваме гражданите с правата за защита на данните. Вярваме, че демонстрираме компетенции по отношение на основното ни занимание. Предоставили сме много статистически данни в доклада, които сами ще можете да използвате. Нашето, нашето, нашето съобщение за комуникацията беше отправено към съответните европейски органи, но то е достатъчно общо. След това е общото споразумение, така нареченото Шапково споразумение. С него имахме за цел да предоставим едно доста изчерпателно споразумение и накрая нашето становище за използването на мултиспектрални технологии в Иолиза излезе. Част от директивите, макар и прекрасни в, по своята същност, не са готови. И техническия начин, по който ние комуникираме, се развива много от разработването на директивата за електронна неприкосновеност на данните. Така че сега имаме чудесната възможност да включим идеята за защита на данните и на поверителността на данните още при самото проектиране и предоставяне на това като част от услугите и продуктите, които се предоставят онлайн. Ние в европейските институции трябва да приведем нещата в ред и в края на годината комисията ще излезе с предложение за директива 48-2005 година за нейния преглед. Това ще даде възможност да се засили сътрудничеството. Вие ни помолихте да направим повече с по-малко в времена на тежка финансова дисциплина. Поради тази причина ние сме една отчитаща се институция, която разбира правилата и ги регулира. Можем да се концентрираме върху по-рискови случаи и да предоставим услуги на своите клиенти. И така, господин председател, искам да ви благодаря за тясното сътрудничество през последната година. Нищо не ни удовлетворява повече в изпълнение на нашата служба от това да работим с специалните екипи за защита на данните. Ние искаме да се отчитаме пред вас по отношение на своята стратегия, да ви покажем как се справяме в рамките на глобалното партньорство и искаме да отворим нова глава по отношение на защита на данните. Това е нещо, върху което сме готови да работим през следващите години на своя мандат. И така, от името на себе си, от, от своя име и от името на моите колеги, искам да ви благодаря. Благодаря, Джовани. Колеги, при вашите изказвания може да договорите по две неща. Структурния доклад и също така споделените мнения по важни теми. Мисля, че можем да започнем като дадем думата на координаторите. Започнем с госпожа Холмайер. Благодаря, господин председател, господин, уважаеми господин Готарели. Вие е, описахте тук международната си дейност. Интересуваме каква е реакцията на другите държави върху цялостната представа за Европа и как изглежда Европа през очите на други страни, на трети страни или континенти? Защото те са чувствителни е, обикновено към този, тези неща. Често е, човек изхожда от собствената си гледна точка и е, смята себе си за прав, останалите за е, неправи. Затова ви питам как гледат на нас е, е, и е, на примера, който дава Европа другите трети страни. Второ, е, в е, ситуация, в е, контекст, в който сме свидетели и жертви на международна престъпност и тероризъм. Говорим за интелигентни компютри, алгоритми и така нататък. Как преценявате ролята на техниката от една страна при опазване на данните, от друга страна обаче и при е, откриването, разкриването на потенциални е, правонарушители и престъпници. Благодаря, госпожа Сипол. Благодаря, господин председател. Е, благодаря и за новия доклад на, на вашата организация. Е, вие подчертахте за пореден път е, е, положителния аспект, а именно, че имаме директива и регламент, европейски такива, за защита на данните, но разбира се, не всички задачи са изпълнени и би трябвало с нови мерки, нови дискусии да работим по въпроса, а именно дали защита на данните е достатъчна е, разбира се, темата е много сложна и не може да се реши едностранно дали отделни мерки са достатъчно балансирани между е, сигурността и частната е, сфера и неприкосновеността на личните данни защото често на много места е, нещата се е, смесват и понякога се, е, се стъпва в територията на, защ... на, на личната неприкосновеността на личните данни при опазване на е, е, информацията на данните. Сега политиката за сигурност е, също е тема тук. Е, е кодирането и крипти... криптирането на данни също е актуална тема. Знаем, например, че атендаторите от Париж са работили е, с криптирани данни, телефони, СМС стотици други е, медии са били използвани от тях и смятаме, че решението не е да се забрани е, криптирането на данни, аз е, лично смятам, че трябва да се запази тази възможност. Не, че имам да крия нещо, но просто защото в цифровата сфера също трябва да се предвиди тази възможност. Вчера в комисията Говорихме за Европол а, и а, ситуацията с тероризма. Впечатлението е, че трябва да помислим за други възможности за разследване. Дори а, да не засягаме принципно а, кодирането на данни. А, сега въпросът е, ми е, имаме регламента и директивата за защита на данните вече, въпреки това обаче комисията преговаря сега за а, е, е, така наречения Privacy Shield и е, Safe Harbor. Е, защо е нужен този щит за, за, срещу за опазване на неприкосновеността на личните данни, след като имаме директива и, парлам, и, и регламент? Вие като орган за защита на данните, Имате е, вероятно становище по този въпрос. Парламента ще излезе с резолюция тази седмица по същото, но аз мисля, че становището на органа за защита на данните е важно е, в е, това отношение. Мисля, че беше ясно, че в понеделник ще излезе едно становище във връзка с неприкосновеността на личния живот. Следващата, следващия оратор е госпожа Ернст. И аз ви благодаря за работата и за наистина е, ползотворната съвместна работа. Знаете, че е, това е абсолютно необходимо. Е, три неща. Е, принцип, регламент и директивата сега трябва да се прилагат. Е, това обаче изисква повече време, вярно. Е, в държавите членки трябва да се предвидят и контролни механизми за е, прилагането и изпълнението. И е, можете ли да кажете как ще работите по този въпрос с органите, съответно органи на държавите членки? Второ, вие получавате вече повече компетенции е, за работа с Европол, например. Важно е тук да се за да увеличи, увеличат надзорните е, правомощия, защото понякога е, Европол действа като черна котия, когато искаме да действаме и е, надзора до голяма степен е във ваши ръце е, смятате ли, че да сте достатъчно, че разполагате с адекватните средства да се справите с тези пораснали задачи и е, увеличени правомощия? И е, честно казано, тук в известен смисъл живеем в като в абсурдистан в Европа. От една страна се споразумяхме около един огромен пакет защита на данните. Изведнъж обаче регистра на, е, имаме проблеми с регистра на пътническите данни, е, правен, юридически. Същото се отнася и до е, е, рамковото споразумение с е, САЩ. Бихте ли могли да кажете нещо по въпроса? Как е, Според нас има още сериозни е, проблеми в това отношение, е, до които този обмен на, на е, данни ще доведе в рамките на това рамково споразумение с, с САЩ и как това ще се отрази на, на гражданите, които не са граждани на Европейския съюз. You your... Благодаря. Благодаря за вашата презентация, казва господин Бони. Аз ще кажа малко по-късно какво мисля по доклада, след като го прочета, защото, за съжаление, нямах време да го прочета съвсем подробно. Ролята на надзорния орган нараства, имаме много нови предизвикателства, работим с директивата за, защит... за записване на пътническите данни, директивата за проба с тероризма. Имаме няколко предложения които бяха предложени миналата седмица от Европол и ЕНИСА, всички те оформят изискванията за новия баланс между въпросите свързани с сигурността и неприкосновеността на личния живот. Също така е важно да повдигнем проблема за това, доколко сме запознати с проблемите свързани с защитата на данните и неприкосновеността на личния живот. Ще ви задам няколко въпроса. Какво вие и разбира се вашата институция смята, че трябва да бъде вашето участване, вашето участие в директивата за запис на пътническите данни. Казахте, че документът според вас не е перфектен. Какво трябва да се случи? Какви трябва да бъдат подходящите условия съобразно научните развития? И по какъв начин трябва да превърнем изпълнението на тези правила в решение, което няма да наруши хармонизацията на регламента за защита на данните. Имаме 46 възможности за решение на национално ниво. Как бихме могли нещата да бъдат по-изчерпателни и по-общи? Разработвате ли указания и ако да, за кои сектори? Следващия ми е въпрос е свързан с дебата за криптирането. По какъв начин го оценявате вие? Как... Има няколко предложения как да намерим решение. Идват от а, писмото на Европол и на ЕНИСА. Какво смятате във връзка с засилване на работата по директивата за европейската неприкосновеност на личния живот? Също така, ви беше зададен въпрос как смятате, че процесът трябва да изглежда, за да бъде завършена работата в края на процеса. Председателя, благодаря. Не виждам други колеги, които искат думата. Извинете, Мари, виждам, че иска думата. Някой друг има ли? Давам думата на Мари. Съжалявам, че закъснях малко. Това се дължи на закъснение на полета. Аз също, като доста други, които се занимават с регламентите, си задавам въпроса как точно се случват нещата. Това, което основно ме притеснява, е следното. Вие вероятно сте имали съответните срещи с а, органите в държавите членки. Въпросът е какви са проблемите проблемите на органите за защита на данните? Има ли нещо, което ние трябва да направим или което вие трябва да направите? Две години не са дълъг период, нещата са доста сложни и също може да се каже по отношение на директивите и то дори въжи с по-голяма сила. Предложили сме директива, която предлага на полицейските власти във всичките държави членки да работят по различен начин по отношение на защита на данните. И една голяма част от тези органи не се чувстват комфортно. Така че какви са вашите впечатления, какъв е вашия опит в комуникацията с органите за защита на данните в различните държави членки? Как точно според вас се случват нещата? Давам думата на Софи Девелт. Благодаря господин председател. Аз не исках да искам думата, защо... не исках да взема думата, защото и аз закъснях. Имам два въпроса, може би някои от тях са зададени. Първият е така наречената защита на неприкосновеността на личния живот. Ако съответните органи смятат, че това може да бъде направено? Правили сте проучвания, може ли да се случи? Или се притеснявате, че националните органи за защита на данните ще налагат тези правила по различен начин? Има ли някои, които са готови да позволят трансфер на данни, а други, които не са? което би бил най-лошия възможен вариант. И втория ми въпрос, и отново казвам, извинявам се, ако вече сте отговорили на това, Става въпрос за така наречения тест за необходимост и пропорционалност. Знам, че вашата служба разглежда тази тема и би ми било интересно да чуя какви са вашите заключения. Благодаря. Във връзка с защита на прикосновеността на личния живот, не знам какво може да кажете сега, защото понеделник се очаква да направите изказване. Понеделник ще има съобщение по темата, колеги, така че просто да го знаете. Добре, Джовани, давам ви думата. Um, Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Благодаря за интересните въпроси. Госпожа Холмайер. Все повече е, страни в света е, се присъединяват към защита на данните. Европа, даже отгледан е като, е, чисто като данни, е, е в мълцинство. 0,09 процента от страните в света се присъединяват към е, този модел и е, те проявяват е, повече интерес към европейския модел, за разлика от предишния подход на саморегулирането. Това е интересна тенденция. Поради глобализацията те смятат, че вод, тези, които играят водеща роля, водят и е, дебата. Е, сега е, надзорника за защита на данните не е идеалната форма, не е непременно моята мечта, но това а, мисля, че ако се изпълнят заложените е, текстове както трябва, мисля, че ще постигнем до голям степен целта си. Сега, гледат над нас с много внимание, любопитство, изненада. Някои са подразнени, защото смятат, че ние налагаме подхода си извън териториално, екстратериториално. Ние се опитваме да им внушим, че ние прилагаме едни и същи правила, правила към всички, като предлагаме добри услуги в Европейския съюз, независимо от това къде се предлага услугата. Мисля, че ние така водим международния дебат в това отношение, когато настояваме да се открие нова глава по защита на данните, да се задълбочат съществуващите правила, да се сложи ударение върху ефективни е, гаранции, а не само изисквания и да и анализираме успеха е, при прилагане на тези правила към света на дан информация, информационната сфера. Сега знае, че има различни мнения по етиката, е, свързана с е, това е, рамково споразумение с САЩ и взимата оператив, оперативност. Сега отчетността е, е много важен момент и трябва да започнем незабавно да, да работим в това отношение. През юли ще присъствам на съответния форум в Сингапур на мрежата заседание на, на частните регулатори, за да обсъдим взаимодействието на европейските надзорник е, с други области и взаимодействието на е, други, между други сфери, като например е, задължителните фирмени норми. Аз е, действам не само като посланник на, на, на надзорните органи в Европа, но се опитам и да чуя, да, да се вслушам в посланията, които идват от е, Силициевата долина и другаде е, и да се взирам в отделните бизнес модели. Като член на съдебната система с опит в организи... борба с организираната престъпност, смятам, че правоприлагащите органи, прокурорите трябва да имат достъп до всяка лична информация. Разбира се, това трябва да се прави по един законен, прозрачен начин, на базата на доверие и да се прилагат ефективно и по един модерен начин принципите на е, достатъчност и пропорционалност. Разбира се, достъпа и ползването на технологии е, се разбира от само себе си. Трябва е, да е ясно, че е, създаването на нова база данни сама по себе си не дава отговор. Има случаи, където повече информация означава по-малко информация. Това, което липсва в случая анализ. Не можем да делегираме е, на алгоритма решението и е, на, на всички е, проблеми. Е, в европейски план важното е обмена на информация, което на своя, от своя страна означава и хармонизация на отделните е, програми и подходи. Госпожа Сипел, да, права сте. Различните мерки по защита на данните са резултат от е, хоризонталния характер на защита на данните. Един от тях е, е свързан с е, криптирането. Тук не смятам, че трябва да се предпоставят е, е, на личния живот и сигурността. Трябва да предпоставяме сигурност на сигурност. Кодирането е неизбежно от техническа гледна точка днес. Няма альтернатива на това за по-доброто е, съхраняване на нашата информация и бази данни. Ето защо в е, ФБР аз е, изложих следната позиция. Разбира се, ФБР трябва да има е, достъп законен до всякакъв вид, до, е, до всякакви база данни. Въпросът е обаче, че те не могат да поискат една фирма да създаде различен бизнес модел или да дадат възможност на тоталитарни правителства и хакери лесно да е, влизат в нашите, да имат достъп до нашите съоръжения. Това ще е края на сигурността ни и е, дори последното ни е, заявление по Елиза и Европол, това е до голяма степен пропилагащо упражнение, но мисля, че се съдържат някои разумни е, коментари в него по и така творчески идеи, е, свързани с криптирането. Напълно сме съгласни, че е, има нужда да продължи дискусията и да се разшири не само по е, технологията и е, инструментариума. Трябва да помислим и е, как това ще се отрази. В краткосрочен план е, сигурността ще бъде задължение не само неизбежно, но и юридическо правно и според директивата трябва да приемем най-добрата налична е, мярка за сигурност. По този така наречен щит е, е, за защита на неприкосновеността, сега тук по близо 400 малки и средни предприятия проявяват интерес към, за трансфер на данни към стратегически партньори в САЩ. Както казах, на 30 май ще излезем за становище по въпроса. Два, е, смятаме, че е, заявките за изясняване са напълно основателни, е, хората очакват отговор. Междувременно ние направихме анализ и тук е, госпожа Индуелт въпроса Параметрите на решението са в сегашната система, директивата 9946 плюс рамковото решение, което ще почне да се прилага от май 18 година. Ще трябва да ги е, преразгледаме и тълкуваме отново възоснова на делото Шремс, какво означава е, по принцип еквивалент, същност на еквивалентност. Е, трябва ли да се съобразяваме с същността на всяко изискване? Така че веднага след становището ние проведахме, направихме този анализ. Той ще приключи след няколко дни с ударение върху конкретни въпроси, като например автоматичната обработка на данни, независимия статут на омбудсмените, механизмите за търсене на правна защита, прехвърляне на данни. Това ще са само някои от въпросите, които анализираме. Бихме искали да имаме същия проактивен подход, който възприехме и при рамковото споразумение. Тоест не сме там само да кажем, че е, този е, щит е, иска, изисква енергични подобрения, иначе няма да направим нищо, но трябва да намерим и подходящите решения. Госпожа Елс, благодаря за коментарите. Мисля, че риска е е, в, състои в това какво могат държавите членки сега да направят. Ние преброихме пет категории национални норми, разпоредби, които се подразбират е, от регламента на ниво държави членки които регламента допуска, е, толерира и изисква при прилагане на пътническите регистри. Сега държавите членки в крайна сметка ще имат повече възможност за е, маневриране. Ние нямаме, не можем да на, на, следим това, което става на, на национално равнище, нямаме компетенции за това, но насърчаваме държавите членки да го правят. Регламента ще влезе веднага в сила. Въпросът е обаче вече как ще се изчистят е, подробностите, които държавите членки ще запазят от регламента или ще въведат. По Европол и доверието това не е края на процеса. Веднага след като допринесем към новия регламент за европейските институции, в началото на другата година, на следващата година ще излезем със становище, което се насърчи законодателя да хармонизира модела за управление на третите, бившата сфера от третия стълб не можем да преживеем с система, в която различните групи за надзор и координация и работата на всички тези трябва да, да време да обединят усилията си. Нямаме съответните е, ресурси. Не смятам, че ще успеем да го направим е, с бюджета на 17-та, но колкото до ноу-хау, имаме го, имам прекрасен екип е, и е, можем да е, прехвърлим е, конкретните познания, които сме натрупали. Съгласна съм с вашия коментар за Абсурдистан, но има решение. Например, тези е, във връзка с е, рамкото споразумение да се намерят конкретни решения. Сега е, това се съдържа в рамковото споразумение и е, те бяха прияти преди е, официалното е, приемане на акта за правна защита, но не са изцяло удовлетворителни. В становището ще обясним накратко защо това е така макар че то не въжи 100% за е, този щит за защита. Господин Бони, е, мисля, че ще успете бързо да изчетете този годишен доклад. Той е много кратък тази година, само 68 страници. Какво прави е, надзорника? Ние работим 26 е, часа на ден. Е, регистра на данните е да, голяма възможност и използваме научните изследвания е, в световен мащаб. Е, е, трябва, разбира се, да следим зорко какво правят държавите членки. Трябва да избегнем защита на данните да бъде погрешно разбрана и тълкувана което всъщност да накърни обществения интерес. Мисля, че вече говорих, отговорих за криптирането и е, този щит, е, за защитен щит. И наистина смятам, че е, комисията по член 31 ще може да одобри да приеме становище по този въпрос. Разбирам, че работата е в ход. Има конкретни въпроси, свързани с коматологията, но становището на тази комисия ще е важно. Ние е, допринасяме и към консултациите публичите по директивата за електронната е, неприкосновеност на данните. Наистина, това е единствената разпоредба за, за, е, за опазване на, на поверителността на обмена на информация, електронна информация в Европейския съюз. Значи ние работим по съществените неща, технологията, по гъвкави инструменти също, така, за да не е, минаваме известна граница при регламентиране, но също времено е, работим и по член 5. И в заключение към госпожа Лорестин. Мисля, че е, трябва да вярвате, че ще успеем по е, пътническите данни. Е, днес след обед имаме среща е, <clears throat> с съответната комисия. Ще е, формулираме съответните правила, платформа за многостранно и двустранно сътрудничество, за да така, дигнем нивото на европейските надзорник най-сериозният проблем е отчетността. частния сектор е, и публичния сектор не трябва, е, трябва да си свършат работата. Е, ние трябва да сме Отчетността е, е ключовата дума и ми се иска големите институции, Централната Европейска ЕЦБ, е, Сметната палата и други, е, да знаят, че това е техен личен въпрос. Те трябва да во, имат водеща роля в тази област. И последният въпрос е свързан с е, необходимостта и пропорционалността. Господа Жоинвелд, готови сме е, по въпроса за е, необходимостта. Е, в своите бележки аз го обясних, ще ви дам екземпляр. След е, няколко дни ще бъде готов е, първия ни документ. Е, е, след него ще излезе този за пропорционалността. Необходимият е инструментариум е един практически е, наръчник, а не просто общи приказки. Благодаря, господин Петрели. Ще спомена, че и други е, колеги от делегацията, които не са тук, е, е, помежду си миналата седмица проведахме много задълбочена дискусия по криптиране и така нататък. И в целия политически спектър така е, еволюира е, мнението по този въпрос. понеделно ще видим какво е становището по този щит е, за сигурност. Благодаря ви много за участието и сътрудничество с вас е високо оценено от нас. И така, колеги, сега трябва да минем нататък към интелигентните граници, точка 9 и 10. Със съобщение на комисията от февруари се създава а, тази програма за вход и а, за влизане и излизане, за регистриране данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави. А, комисията в последствие инициира усилие за доказателство за подкрепа на концепцията. То се застои от два етапа. Техническо изследване на разходите, което беше съвършено през октомври 2014 година и тестова фаза от 12 месеца, която е, е свързана с Юлиза и завършена през ноември 2015 година, 6 април. А, комисията а, прие а, съответните предложения за регламент и за Шенгенския кодекс. господин Диас Демера, нашия докладчик, ще му дадем думата веднага след това комисията. Освен ако не искате първо комисията, как предпочитате господин Демера? Аз бих предпочел първо да се изкаже комисията, господин председател. Добре, тогава да чуем комисията. Благодаря. Господин Розенберг. Това, което наричаме пакет 2016 а, година за интелигентните граници съдържа три елемента. Така беше при ЕД. Преразгледания вариант на Шенгенския граничен кодекс, както и регламента за системата за влизане и излизане и съобщенията са представени а, пред вас и на предишни заседания, така че няма да ги обсъждам, просто споменавам, че са част от а, пакета. Преди да влезна в подробности. Ще е, спомена няколко думи за подготвителната фаза. Вие сам споменахте, че това досие има доста дълга а, история, както а, и двата етапа от а, усилието по подкрепа на концепцията, техническото изследване и тестовата фаза от 12 месеца. Това не беше всичко. Освен това, комисията проведе много дискусии с съвета и с Европейския парламент, вашата комисия. И това беше много полезно, което вие организирахте през февруари 2015, 2015 година съвместно събитие по интелигентните граници. Много ценни изводи от процеса. Имаше много технически заседания, проведе комисията с господин Фаян, госпожа, господин Демера, докладчите в Сянка също, освен докладчиците, много експертни срещи с Агенцията за човешки права, също и Агенцията за защита на данните и много други специализирани и експертни групи подготвихме оценката на въздействието, което беше която беше прията през януари 2000, тази година. Важно е да се споменете, че тази оценка на въздействието също така включва конкретна оценка за а, човешките права. А, това, което заедно с Агенция за човешки права а, в края на миналата година също проведохме, така че Нашите предложения за две, от 2016 година са на основата на много обхватен, много включващ процес. Най-различни страни са то принесли, но също така са много внимателно структурени предложенията. И така, системата за влизане и излизане ще се прилага за граждани от трети страни които а, преминават външната граница на държавите членки на Европейския съюз за 90 дни без виза. Говорим за туристи, бизнесмени и така нататък. През 2015 беше изчислено, че тук говорим за около 200 милиона преминавания на граница в тази категория името, данните от документа за пътуване и биометричната информация ще се отбелязва в системата на тези граждани трети страни. Също така и мястото и момента на влизане или излизане всичко това ще бъде в пълно съответствие с новата директива, прията на 14 април от парламента тази година. Какво ще е, предостави е, системата? На първо място прецизна информация, бърз и а, надежден начин на а, границите, а, както и информация за самото лице ще се съхраняват и откази за влизане. На второ място системата ще предоставя и а, информация за самите пътуващи, максимално разрешение а, престой и а, конкретна информация на властите по миграция, за да знаят кой е пресрочил своя престой и а, другите свързани с това власти. Системата също така ще предоставя и данни на а, създаващите политиката за броя а, а, преминаващи, влизащи и излизащи като националност и така нататък. И основната цел е да се засилят а, граничните, граничния контрол като се способства за автоматизирането. Автоматизирането е много важно. И както беше казано и преди, това ще замени а, подпечатването на паспорти, което имахме преди. А, също така ще се подкрепя идентификацията на, а, за подозрени в тероризъм и така нататък. Ще има информация за пътуването на а, лицата, както и жертвите и така ще се допринесе за допълнителна информация към тази, която вече съществува в Шенгенската информационна система ШИС. Що се отнася до разликите с предложението от 2013, нека спомена основните. Основните разлики в архитектурата на системата. В момента комисията предлага една единствена система. Система за влизане и излизане няма да има централен регистър или отделна програма. Вместо това ще има възможност за създаване на национални регистри. Тоест има по-гъвкав подход в това отношение. На второ място аспектите свързани с оперативната съвместимост, което неведнъж обсъждахме тук. Връзка между централната система и ВИС. Ще има директна връзка между тях. И това, както казах, подпомага с, скоростта на системата и също така е в полза на защитата на данните, тъй като няма да има дублиране на данни. Ще се достъпват данните от едната система в другата. Те ще останат там, където са, няма да се копират и няма да се дублират. Това е един много добър пример за а, защита на личните данни по а, проектиране, при проектирането. Друга разлика с предложението 2013 година, там предлагахме а, пръстови отпечатъци, както много пъти обсъждахме а, по-лека комбинация. Ще имаме сега 4 пръстови отпечатъка и а, снимка на лицето. А, също така тази система стъпва на идеята на автоматични портали, а, които са на самообслужване. Преди да преминат и да стигнат до самите а, право, е, охранители на границите, хората ще могат да минават сами през тези портали. Много е, значително намаляване на обема лични данни, които се съхраняват, е, имаме. В 2013 е, година говорихме за 30 е, вида данни, 36, а сега 26. 10 е, по-малко. Период за задържане на данните, съхраняване на данните. Комисията предлага да се съхраняват данните за 5 години по всички видове предназначения. Този период от, 10, от 5 години а, намалява а, периода на повторно а, въвеждане, по-малка нужда такава има и позволява на а, служителите да извършват съответния анализ на риска на основата на този период, който би трябва да да е по достатъчен. Всъщност това е подобно на валидността на паспортите в днешно време. Ако заменим подпечатването на паспорти с тази система, то това би трябвало да бъде а, срокът. Ще има възможност правоприлагането да се е, осъществява от самото начало. Европол и е, Интерпол ще имат достъп по определени условия, подобни на е, това, което приехме по инструментите и в миналото. И последната много важна разлика са разходите в предложението от 2013 година 1,1 милиард бяха заделени, а после бяха намалени за, до 793. В новите ни изчисления в тази ревизирана, опростена система смятаме, че 480 милиона трябва да са достатъчни за разработката и а, оперирането на системата за влизане и излизане. А сега бързо към следващия правен елемент от пакета Шенгенския граничен контекст. Тук промените са по-скоро технически. Трябва да интегрираме техническите системи а, в а, кодекса, така че това е, така да се каже, формално а, усъвременяване. Две основни а, промени, а, възможността за а, използване на самообслужване или електронни а, портали а, за граждани на трети страни, това, което вече споменахме, което в момента не съществува и също така създаването на национални регистри, които могат да бъдат а, създавани на доброволна база от държавите членки. Може би още няколко думи по а, темата Причината, поради която а, е необходимо да се предвиди това, според оценката на въздействието, е да се улесни преминаването на границите за всички. Ако целта е да улесним автоматизираното и ускорено преминаване на границите за всички, разбира се, е доста ограничена добавната стойност на регистрите. И това ще е от полза само на някой. И така това е логиката а, на тази много сериозна промяна на позицията. И все пак тези държави членки, които искат да включат схемите за RDP а, с, да речем, трети страни, а, конкретни, които имат по някакъв начин предимство при тях, могат да го направят. Това е логиката на този подход. И накрая, като следващи стъпки, предложението ще бъде при... Беше предложено, беше направено миналата, миналия месец в съвета ПВР в Люксембург. Комисията се надява много бързо да бъде постигнато споразумението е, в, е, становище, в съобщението говорим за края на 2016 и ако наистина успеем да го направим, това ще ни позволи на нас и на Олиза да е, започнем много силна а, работа през 2017. Благодаря. Благодаря много. Амбициозен график, много работа. Затова давам думата директно на докладчика по вече казаното от комисията. Господин Диас Демера. Благодаря много, господин председател. Господин председател, вие много добре направихте въведението и очертахте първоначалния провал на тази идея, която сега отново а, поемаме. Пилотните проекти след а, интензивните а, дискусии в парламента с всички заинтересовани страни. Господин Розенберг И аз, както и докладчиците в Сянка, разговаряме с всички заинтересовани страни и смятам, че би трябвало да можем доста бързо да свършим цялата работа. Много добре сме запознати с подробностите, не започваме от нула, много е подобрено законодателното предложение, упростено е, адаптирано е към бюджетните изисквания. Това беше един от големите проблеми в началото. Така че бих покрил и двете предложения във връзка с системата за влизане и излизане се регистрира данните както и отказа за влизане на граждани трети държави, преминаващи външните граници на държа, държавите. Ще разгледам и а, също условията за достъп до системата за влизане и излизане, се регистриране и така нататък. В същото време ще говоря и за измененията на 399 216. Още веднъж приветстваме това предложение, което преодолява събирането на ненужни биометрични данни, достъп до системата от правоприлагащите органи, намаляване на бюджета, който от 1,1 милиарда спадна до почти 500 милиона. В момента много внимателно ще разгледаме предложението, като ще целим да го подобрим, особено в области като защитата на данните така че да спасвам директивата от 14 април тази година, що се отнася до биометричните идентификатори. Се радваме, че няма а, а, сканиране на лицевите черти и са намалени пръстовите отпечатъци от 10 на 4. Много е важно да се движат по-бързо нещата на границите. Идеята е да ускорим нашето преминаване на границите и искаме да има добра свързаност Аз ще се срещна, разбира се, и с председателството на съвета и с Роб се видяхме преди да влезна в залата и той каза, че винаги е на разположение, което е така и аз го приветствам и съм благодарен. С Еолиза също имахме среща и на предишни етапи. И а, смятам, че трябва да обсъдим и а, защитата на данните и достъпа до системите за правоохранителните органи, органи а, което съвсем а, а, набързо спомена господин Розенберг Роб. А, но също така и за мрежите смятам, че трябва да а, трябва да се спрем на този въпрос. Трябва да имаме мрежа, която да ни позволява обмен на данни с различните страни и различните териториални единици. Надявам се, че вече сме преодолели трудните моменти и е, наистина трябва да имаме представа кога влизат и излизат лицата. Трябва да имаме и съответните стандарти за качество, защото иначе няма как да се използват данните правилно, да имаме точните анализи. Ще имаме различни заседания, както и изслушване. И не мисля, че е реалистично да представяме предложението преди септември, тъй като би трябвало да се а, действа, но все пак имаме и а, различни спирачки, трудности. При мен, да речем, предстоят национални а, избори в моята държава, така че искам да приканя всички докладчици в сянка, някои са отпреди, други не. Та искам да ги приканя да продължат да работят с мен, така както са работили до сега, с ангажираност и опорито. Още веднъж благодаря, изразявам благодарността си и поздравявам всички в секретарията, които толкова добре познават това досие. Благодаря, господин Диаз Демера. Наистина голямо досие, много технически въпроси, но и много важни елементи. Благодаря ви за работата. Двама от докладчиците в сянка са тук. Предполагам, че искат да взема думата за либералите. Госпожа Миянер, заповядайте. Благодаря много, господин председател. На първо място бих искала да благодаря на, гос... на вас, господин Демера а, Гарсия, за това, че ние смятаме все пак, че този доклад е в добри ръце и чакаме с нетърпение доброто ни сътрудничество. А, интелигентните граници, системата за влизане и излизане. Това ще е четвъртата база данни. В съобщението за интелигентните граници остава ангажираността за неприлагането на съществуващите разпоредби от страна държавите членки. Още повече, че когато се случи, че те а, у, осъществяват а, приятите разпоредби, всъщност качеството на данни не е добро. И така остава същия въпрос. Защо ни е нужна нова база данни преди цялостна оценка и подобрение на, на съществуващите системи? Също така, Европол все още а, не е а, направил нужното, за да използва на съществуващите бази данни. А, прави се опит да се подобри взаимосвързаността и това беше споменато преди в член 7 в съобщението. Оценката показва, че взаимосвързаността е проблем и аз бих искала да зная как ще се предотврати този път. На второ място, системата за влизане и излизане няма да разшири биометричните проверки към всички а, данни, към всички граждани на трети страни. А, защо искаме да знаем, е следващия ми въпрос, колко а, са пресрочили периода на а, законен престой. Чудесно, ние ще научим колко са на брой, но какво ще направим след това? Това е, е нещо, което даваме в ръцета на популистите. И сега като австрийка ще се изкажа е, и ще кажа, че е, вече видяхме как могат да се използват такива данни, когато попаднат е, без определена цел в е, е, публичния дебат и как могат да се обърнат нещата и колко страшно може да стане. И така Смятам, че това е все пак някакво средство за реакция на настоящата криза, но все пак за мен това не е правилния начин. Благодаря. Давам думата на госпожа Верже от ГОЕ. Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci à la Commission pour sa présentation très complète. Euh, благодаря, господин председател. Благодаря за нашия е, докладчик. Наистина удоволствие е, е, да работим с него от вече няколко години по това досие. Според мен името, самото заглавие на това досие е историческо и това се превръща в една програма, за интелигентни граници. Но какво значи интелигентни граници? Боя се обаче, че е, нещата не стоят точно така. Е, от е, момента, в който се породи това досие, то претърпя много промени. Сега е, все повече се казва, че въпросът опира до предоставяне на информация и борба, за борба с незаконната миграция. Да се проверяват е, е, данните при вход и на входа и на изхода и да се види кои са е, законно влизащи и кои не на европейска територия. Имаме обаче десетки законодателни текстове, които е, се отнасят до едно и също. И аз просто не разбирам е, наистина каква е, фабрика за горещ въздух сме в, на практика. Произвеждаме текстове, а, а би трябвало всичко това да се свърже. Е, бих искала да ви поздравя е, за това, че вие си давате сметка, че нямаме нито една система, и общи норми. Защото ако искаме да сме ефикасни, трябва да имаме обща система. Но държавите си действат самостойно, е, всеки прави каквото си иска. По този начин не може да се води борба с тероризма. Въпросът е сътрудничество. Но какво правим всъщност? Аз е, се поздравявам за това, което сме постигнали до тук, но а, сега 100 милиона беженци, а, мисля, че това е а, е, много. Сега аз се притеснявам наистина от въпроса за взаимата, а, взаимосвързаността. Бих искала да зная как ще се хармонизира това, така да се каже, с текста, който имаме за засилване а, е, и а, е, на, на базата данни за външните е, граници. Сега от 2000 и, е, говори се за прилагане, изпълнение на това до 2020, но тогава е, технологията ще отишла толкова напред, е, че как е, всъщност ще е, прилагаме тези системи. Мисля, че е, в Европейския съюз ние прилагаме много лошо тези системи, Вишесис, и това е подигравка с европейските граждани и това няма наистина да доведе до резултатите. В крайна сметка с крайна сметка е, избирателите ще предпочитат е, оригинала пред е, копието. Това за мен е наистина смущаващо. Благодаря. Дам думата на господин Диас Демера, за да направи заключение и да ни каже как стоят нещата. Така че, господин Диас Демера, съвсем накратко заповядайте. Благодаря, господин председател. От 2008 има подобни дебати в съвета и съвета смята, че трябва да се модернизира процеса за контрол на границите, процеса с слагане на печати. Вече от 3 години се водят интензивни дебати и тук, и в съвета правят се научни изследвания и проучвания, които са въз основата на тези ревизирани предложения. Според нас предложенията наистина са необходими. Първо ще успеем да се преборим с незаконната емиграция, тъй като ще може да се идентифицират тези, които превишават престоя си. Също така ще можем да улесним и законната миграция. Това беше обсъдно в света по ПВР на 20 април. Министрите са съгласни, че това са добри, добър вариант по отношение на оперативната съвместимост. Поради тази причина съвета смята, че това е добра основа за постигане на споразумение до края на годината. За да може да бъде постигнато това, председателството незабавно започна да работи по въпроса. Работим по текста и очакваме да приключим първо четене на текста в работната група по граници тази седмица. Надяваме се, че председателството ще може да предприеме важни стъпки за постигане на окончателна позиция на съвета. В непрекъснат контакт сме с господин Диас Демера, който е докладчик по темата и очакваме следващото председателство, с което предполагам отново ще имаме успешно сътрудничество и те ще продължат работата с докладчика и докладчиците в сянка. Председателя, комисията, искате ли да направите няколко допълнително, допълнителни коментара? Не, добре, господин Диздемера, вие искате ли да вземете сега думата? Всъщност не, господин председателя. По-скоро от учтивост, отколкото с цел да изведа заключения. Ще взема думата, за да благодаря на своите колеги, на госпожа Вержие за направените коментари, които ще взема предвид. Вярвам, че знанието е в основата на този дебат. И когато заедно навлезем повече в дълбочина по темата и научим повече за законодателното предложение, вярвам, че ще можем да заличим разногласията и да намерим обща позиция, която ще ни позволи да отбрежем напредък. За мен е огромно удоволствие да работя с двете дами, които са съдокладчици. И освен това, председателя на съвета беше много ясен. Има две страни на тази монета. От една страна става въпрос за улесняване на транзита и пътуванията през граница, когато те са законни и от друга страна идентифициране на всякакъв вид незаконна и нередовна миграция. Струва ми се, че беше много ясно изразена тази дуалност и съм много благодарен на председателството на комисията и предлагам да продължим да работим. Господин Диас Демера, както и колегите казаха, вие сте наистина много опитен, така че благодаря на вас, на докладците в Сянка. Нещата продължават да бъдат работени, очаква се и изслушване, на което ще могат да присъстват много от нашите членове. И с това можем да преминем към следващата точка, точка 11. Става въпрос за общия бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2017. Доколкото знам, госпожа Маковей пътува насам. Само ще направя въведение към а, тази точка, докато тя се присъедини към нас. Както знаете, според годишната бюджетна процедура трябва да направим обмен с докладчика от Комисията по бюджета за общия бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2017. Дебата ще се развие последния начин. Първо ще дам думата на господин Йенс Гейер добре дошъл в нашата комисия. Той ще ни запознае с приоритетните моменти в бюджета и след това госпожа Маковей, когато тя пристигне, ще каже какви са приоритетите от гледна точка на комисията Либе. След това ще дадем думата на докладците в сенка и на останалите колеги. И така. Господин Гейер, може би е добре да изчакаме няколко минути, докато дойде госпожа Маковей, защото ще е полезно и за нея да чуе онова, което вие ще има да, да кажете. Доколкото разбирам, госпожа Маковей ще дойде съвсем скоро. This is what happens when you stick to time. We were bang on 10.30. That's always a mistake. И така ето какво случва, когато се придържаме към графика. Малко по-рано, по-рано стигнахме до тази точка, отколкото очаквахме. Затова е добре винаги да закъсняваме. Jens, maybe um, we should maybe just begin. Jens, може би да започнем. Така или иначе не знам кога точно ще дойде госпожа Маковей, затова ти предлагам да започнеш дебата, а госпожа Маковей ще дойде и ще навакса в движение. И така първо давам думата на господин Йенс Гейер, който ще ни запознае с приоритетите на бюджета, така че заповядайте, имате думата. Скъпи колеги, Днес е, е планираната да, дата, на която трябва да излезат, да бъдат публикувани данните по бюджета, общия бюджет за а, е, мисля, че всъщност утре ще имаме общия бюджет на Европейския съюз. Междувременно обаче е, госпожа ни каза, че публикуването на проекто бюджета ще се забави с няколко седмици. Е, Причината, официалната е, че финансовите нужди и изисквания към бюджета и е, кризата с беженците е, все още не, не, не, не е, е калкулирана достатъчно. Е, сега това, че е, съвпадат всичко това с британския референдум е просто съвпадение. Двете е, дан, дати нямат е, нищо общо. Е, това забавяне няма да ни създаде особени компликации ние ще трябва да се откажем от е, е, решение в нормалната е, бюджетна процедура, а именно обсъждане и приемане на мандата с, в рамките на трилога. Сега наистина нещата с бюджета стоят така, че първо съветът е, трябва да се е, произнесе по проекто бюджета на комисията, след това вече комисията да преработи, да работи върху е, преработения вариант от страна съвета. Тези дискусии в три, тристранни дискусии не са на празни. Всъщност, както беше през 2014 година, когато предстояха европейски, избори за е, Европейския съвет. Това означава, че препоръките на докладчика са от по-общ характер и вече е, те ще се вземат пред заедно с е, конкретните препоръки на комисиите и от това ще изкристализира нашата позиция така формално излежат нещата с бюджета. До сега Европейския парламент е, през април реши, и се спря върху нашата позиция с голямо мнозинство. Рамковите условия на бюджета, както е, в политическия контекст на Европейския съюз, означава ако гледаме през, е, е, е, през очите на, на, на бюджета, нещата ще се променят значително. Нашата, нашата комисия по бюджета в миналите, в предходните 12 месеца се занимаваше с беженската криза трябваше да видим какво означава това на практика, какви са финансовите последствия от е, е кризата с беженците. Според мен в момента нямаме, е, имаме по-малко повод и надежда да е, сметнем, че финансовите предизвикателства за 2017 година ще бъдат е, е изпълнени. Важно е за нас, защото трета категория, където се намират програмите и фондовете, с които ще се финансира политиката, която се занимава и комисията по визите, тази категория е изчерпана до крайен предел, трета категория. И във всъщност само съществуващия инструмент за, благодарение на съществуващия инструмент за гъвкавост, въобще добре, че има такъв инструмент въобще в Европейския парламент, че ние, е, благодарение на който можем да мобилизираме допълнителни средства, за да си вършим работата. Това, което се опитвам да кажа е, че нямаме повод за надежда, имаме по-малък повод за надежда, че категория 3 е, може отново да се, е, да се черпи от трета категория до, до крайен предел, значи ще имаме по-малко финансови възможности и пространство за маневриране в бюджета, отколкото преди. Казвам го с огорчение, защото всъщност държавите членки бяха тези, които 2000 и, е, които настояваха е, това да е първата финансова рамка в Европейския съюз, която се свива, която пада тъй като разходите за европейската политика в те, между, от 13 до сега в тези 7 години е, няма да нарастват и от, следователно трябва да се свие е, маржа за финансиране. Тази средносрочна финансова рамка може би ще функционира от гледна точка на едно безкризово е, развитие, но, но при това кризисно развитие политическо мисля, че тези финансови рамки са е, подложени под особен натиск. Трябва да гледаме от този ъгъл бюджета за 17-та година. и да сме готови за ревизия на бюджета, средносрочен план. Още през есента комисията ще излезе с предложение как средносрочните рамки, финансови рамки ще се преревизират. пре, е, Говорим за една резви, ревизия. Ние говорим за ревизия, съвета говори за преглед Тоест, държавите членки казват, е, е, я да качим сега е, колата на стенда и да видим как изглежда двигателя. Парламента казва, вече имаме доказателства, че нещата не върват добре. Това не е единственото предизвикателство пред тези е, комисия. Имаме е, една кризисна економическа ситуация в държавите членки. На 3 милиарда евро в бюджета трябва да бъдат намерени и е, да се гарантира е, е средствата за е, фонд за стратегически е, проучвания, Европейския фонд за стратегически проучвания. Е, и всичко това не трябва да забравяме и, и е, важните моменти от стратегия Европа 2020 и съответните средства. Инициативата за младежка заетост, е, борбата с бедността, всичко това са важни моменти от стратегията Европа 2020. Сега в насоките решихме, че има смисъл, че е разумно различните економически инструменти, с които разполага Европейската комисия, да се задействат, за да се анализира европейското економическо е, положение. Ние имаме е, имаме е, економически преглед на економиката на Европейския съюз, е, имаме економическия семестър, преглед на растежа, всички тези инструменти, за да видим как можем да подобрим конкурентоспособността на Европейския съюз, но тези инструменти не са достатъчно добре обвързани с задачите на бюджета, което означава, че бюджета е, а ако това стане, вече този бюджет ще има доба, доп, допълнителна сила и стойност за Европейския съюз. Би трябвало да оказваме натиск е, върху комисията да приключи с този анализ, който тя бави с 4 седмици. Това са политическите е, съображения, които исках да представя пред вас, за да хвърля светлина върху това как текат политическите дискусии в е, комисията и при кои рамкови условия се намираме е, по отношение на този бюджет. От сега, какво се очаква от съвета? Първо, Съвета ще разглежда проблема в три конфигурации, в три формации. Е, приятелите на е, Рабата на е, и още два кръга ще трябва да разсъждават за това какви средства те искат от европейския бюджет и е, е, едностранно всеки ще даде своите числа. В е, категория 3 е ясно, че нямаме възможности допълнителни, но смятам, че с проекта на съвета, проект бюджета на съвета, ще така, е, трябва да бръкнем по-дълбоко в други категории например, е, економическите инструменти, регионалните фондове. И тук аз съзирам възможност за конфликт и а, е, бих искал да насоча към тази потенциална възможност вашите а, е, евентуални коментари. Благодаря ти, Йенс, за тази открита и честна оценка от страна на бюджетната комисия. Давам думата на госпожа Макове, която да ни запознае с приоритетите на комисията Либе по отношение на бюджета. Заповядайте. Благодаря на всички за възможността да направим този обмен на мнения. Искам да подчертая следните няколко неща. Първо, вярвам, че по-нататъчното разпределение за недостатъчно добре изпълнени или похабени бюджетни редове трябва да бъде внимателно премислено. Да речеме, фондовете за релокация, е, т.е. преместване на бежанци, трябва да бъдат използвани за преки усилия за презаселване от страна на държавите членки и подпомагане на фонда за миграция и убежище, който е доста изтощен. Също така могат да се използват и за по-добър бърз и по-добра бърза реакция при спешни случаи в Съюза. Освен това, приветствам включването в бюджет 2017 на адекватни ресурси, за трансформацията на Frontex в Европейска агенция за брегова и гранична охрана, както и за създаването на напълно работеща агенция за беженците. Мисля, че ще трябва да направим адекватни замени и избори, за да можем да включим да изключим, извинявайте, онези агенции, които се занимават с беженците и миграцията от целта за намаляване на общия персонал с 5%. Освен това, подкрепям увеличаване на ресурсите за Европол и Евроюст с цел засилване на сътрудничеството между полицейските разузнавателни органи от гледна точка на настоящата терористична заплаха. Мисля, че пакета за интелигентни граници е добра стъпка напред, както и Европейската, Европейската програма за сигурност. Всички тези неща имат нужда от подходящо финансиране. Четири, От гледна точка на прозрачността, призвавам комисията да ни обясни подробно как средствата за бюджета 2017 година са изчислени и искам да се публикува пълен списък на потенциалните получатели на тези средства, както и как се валидира, т.е. как се проверява тяхното използване. Става въпрос, включително и за областите, в които имаме спешни помощи ние, а и хората трябва да знаят как се използват тези средства. Освен това, трябва да има непрекъснати оценки на въздействието, за да знаем по какъв начин подпомагането води до промяна и дали води до промяна. И пето и накрая, също така бих искала да призова вашето внимание до 2 юни всеки отделен член на Европейския парламент или политическа група може да подаде предложения за пилотни проекти към комисията. Споменавам това, защото искам да напомня на колегите, че това е възможност и че тук може да се направи връзка с кризата с беженците. Благодаря ви. Okay, uh, Благодаря. Нека видим дали някой друг от колегите би искал да вземе думата. Госпожа Пенеле, заповядайте. Благодаря много, господин председател. Госпожа Сипел, извинявайте. Съвсем накратко, едно или две неща искам да добавя към онова, което вече беше казано от двамата докладчика. Първо, в добрите дни може би не ни е необходим целият този бюджет, но когато има криза, трябва да се увеличат всички усилия, за да се справим с ситуацията. Или ще получим свежи допълнителни пари в бюджета, или поне за в бъдеще ще трябва да променим правилата за нашите бюджети, за да не връщаме всички пари, които не са изхарчени, а за да можем да ги запазим като резервен фонд за кризи. И второ нещо, което е още по-необходимо и както се разбира сега, някои държави членки по-отделно не са готови да дадат своя принос към предизвикателствата, пред които сме изправени. Не, че не подкрепят и другите страни, но и самите те не желаят да поемат отговорност. Това е въпрос за това, че ни трябва повече отговорност в финансовата област в целия Европейски съюз. И последното нещо, което искам да кажа е, не, че ни трябват повече усилия, за да се справим с ситуацията по отношение на беженците. Не. Ако видим нашето общество, повече усилия трябва да се насочат към бедността, която се появява в нашите общества и е, тя е нещо, което не би трябвало да забравим. Благодаря ти, Бриги. Давам думата на Барбара Спинели. Благодаря, господин председател. Има четири неща, на които искам да наблегна. Една от тях е становището от последната година – Идеята е да се подпомогнат а, операцията по търсене на хора в държави и спасяване на хора в държавите членки, но това не се случи и въпросът ми е дали отново ще бъде предложено. Второ, Riato е nell'assistenza ai rifugiati, questo... Става въпрос за финансиране на операции във връзка с подпомагане на беженците и това е важно, защото ако видим последните проучвания на Amnesty International, можем да видим, че изводите показват, че европейските граждани са сериозно отворени към възможността да приемат беженци в някои страни. Мисля, че Обединеното кралство и Франция След това става въпрос за правната помощ, която се отпуска на беженците в случай, че искат да се избегне репатриране и четвърто и последно интеграция на хората в трудовия пазар. Финансиарио agli стати мембри да parte тук бихме могли да имаме финансово подпомагане към държавите членки от страна на Европейския съюз по този по това бюджетно заглавие. Благодаря ти, Барбара, казва председателя. Виждам, че няма други колеги, които бих искали да вземат думата. За това давам думата на колегата Геер, който да отговори. Благодаря. Deswegen да, благодаря. Съгласна съм с всичко, което казахте по съдържанието. Няма с какво да не се съглася. Искам само да споделя следните две неща. Обръщам се към някои от изказалите се. Аз не съм докладчик само за бюджет 2017 година, но съм и постоянен докладчик по отношение на агенциите. Така че финансовите изисквания, както изискванията за персонал на агенциите са нещо, с което се занимавам непрекъснато и напълно подкрепям идеята, че целта за намаляване на персонала на агенциите с 5% би трябвало да отпадне Струва ми се, че и общия подход на комисията към намаляване на персонала е наистина не аргументиран. Преди години казахме, че всички институции следва да намалят щатните места с 5%, включително и парламента, но комисията не накара всички щатни бройки да бъдат намалени с 5%. Вместо това накараха агенциите, всяка от тях, да намали своята щатна бройка с 5%. И там, където това не може да бъде направено, като например Frontex, където наистина е необходим повече персонал, то тези а, служители трябва да дойдат от другите агенции, като бъдат преразпределени. Поради тази причина, като видите общо как стоят нещата при агенциите, не само, че имаме тези 5% общо намаляване на персонала, но имаме до 5% също така загуба на персонал, отиващ, отиващ към други агенции. Разбира се, това не е общата картинка, защото нещата са различни, но това е един спор, който ние загубихме. В нашия разговор с съвета ние се съгласихме, че съвета не може да постигне съгласие с комисията, но ние като бюджетна делегация с доста голяма изненада чухме как съвета казва – че това се приема по подразбиране в бюджет 2014 година. Така че така стоят нещата. Можем да се ядосаме. Аз самия съм ядосам, но трябва да защитим искането агенциите да бъдат изключени от това правило. Също време не трябва да забравяме, че имаме проблем, защото това прехвърляне на персонал между агенциите води до загуби в някои от тях. И това не означава, че при увеличаване на щатната бройка на Пол и Фронтекс, аз бих бил против. Не, но аз като докладчик по бюджета разбирам, че това би означавало, че загубите, намаляването на щатните бройки трябва да бъде понесено от други агенции. Не съм съгласен. Другата тема, която беше повдигната, беше за бюджетните редове и се радвам, че са тук, защото решенията на комисията Либе бяха причина за проблеми при нас в бюджетната комисия. Напълно разбирам какъв е интереса на вашата комисия и че бихте искали да има отделен ред за операции за търсене и спасяване на изчезнали лица. Искате да видите колко точно харчи Европейския съюз за тази важна цел. Но това, от друга страна, означава, че ако бъде създаден такъв бюджетен ред, ние губим гъвкаво, защото комисията и Фронтекс за своите собствени бюджети в момента в който видят цифра и след като тази цифра бъде използвана, да речем, за операции по спасяване, то те биха могли да вземат пари от други бюджетни редове ако обаче в този бюджетен ред не са записани никакви, никаква сума, то има една изключително абсурдна процедура за привличане на средства към този ред. Тоест, не съм против, но казвам, че изискването за отделен бюджетен ред от една страна увеличава прозрачността, да, но от друга страна намалява гъвкавостта и веднъж след като бъдат изразходвани средствата по съответния бюджетен ред за операции за търсене, и спасяване на лица, то става изключително сложно да се привлекат отново към този бюджетен ред средствата, които са необходими. Разбира се, ние внимателно се съобразяваме с исканията на Либе, но искам само да знаете и да имате предвид, че политическата цел не задължително да бъде постигната именно по този начин. Именно заради разпоредбите по отношение на бюджета в регламента за бюджета. Наистина нещата не са удовлетворителни, но стоят така. В дългосрочен план политическата цел е онова, което искате да подкрепите, а всъщност не си помагате, като искате отделен бюджетен ред за такъв вид операции. Благодаря много за всички тези полуки от а, бюджетната комисия. Мисля, че трябва да действаме по-бързо във времето, така че ако искате съвсем накратко. Не, добре. А, ми добра а, дискусия беше това. Благодаря на колегите, които се включиха, но разбира се, трябва да приключим. Има критични въпроси от страна на Либе от бюджетна гледна точка. Благодарим все пак за участието, за сътрудничеството и нека продължим това близко сътрудничество, защото и за нас е много чувствителен момент. Искаме всичко добре да постигнем в бюджетно отношение. Благодаря на колегите. И така сега преминаваме към Точка 12. А, борбата срещу корупцията и а, съда. А, припомня на колегите, на 23 октомври имахме изслушване на тема а, е, пране на пари и други и а, парламента инструктира комисията ЛИБИ да направи така, че препоръките, включени в резолюцията, да бъдат както трябва осъществени от, на политическо и институционално ниво. В съответствие с резолюцията, комисията в момент работи на, по законодателство по собствена инициатива, т.е. доклад по собствена инициатива за борбата срещу корупцията и последващи действия на комисията Крим. Ще чуем сега докладчика господин госпожа Ферара, която ще представи доклада. Лара, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, на първо място искам да благодаря на докладчиците в Сянка и а, всички, които работеха в а, този а, по процес. изключително полезна подкрепа. Благодаря за на всички за помощта при организацията на изслушването също вчера. Беше годишнината от убийството от, на Джовани Валконе. 23 май 92 а, той беше убит а, заедно със своята съпруга и бодигардове. Не трябва тези, е, този живот, е, тези загубени животи да бъдат на празно. Трябва да продължим противодействието на корупцията и мафиотските организации. Те се а, е, съществуват по различен начин в различните държави членки и се развиват в новите условия. Резолюцията на специалната комисия по организирана престъпност, корупция и спирането на пари е, от 23 октомври 2013 беше първата и целта беше да се спрем на различни новите а, видове дейности за противопоставяне на корупцията, организираната престъпност и включваме и наблюданието на спазването на съществуващите законодателни актове, транспонирането на държавите членки, съществуващите инструменти, които са се борба на с организираната престъпност, корупцията и спирането на пари. Европейския съюз е член на Греко. Политическият цикъл на Европейския съюз би трябвало наистина да се спре на своите приоритети, по-конкретно изпирането на пари, възможността да се реагира веднага, за да можем да отговорим на нуждите на гражданите и да продължаваме да се борим с организираната престъпност. Друг а, приоритет е свързан и с а, връзката на тази борба със социалната и економическата политика. От оперативна гледна точка в проекта се предвиждат конкретни, конкретна работа с страна на Европол за борба с престъпните клетки и координация на дейностите за разследване и преследване наказателно на тези престъпни групи. Също така имаме работа, свързана с определението на различните правонарушения и престъпления и хармонизирането им. Също така а, имаме а, тук и а, защитата на даващите информация, било то от а, обществени органи или други информатори, които а, рискуват а, своята професионална позиция или живот, предоставяйки информация. В момента трансграничната сътрудничество е много бавно и пречи на борбата срещу корупцията. Държавите членки трябва да увеличат средствата отделени за които са отделени за борбата с а, престъпността. Трябва да имаме по-голяма прозрачност, проследимост на потоците на средства, особено що се отнася до европейските средства. Последната проверка за това дали се използват правилно е, а, е, трябва да се изиска, за да може да се наложи проследимостта, както и процедурите по а, замразяване и възпиране на използването на приходи от престъпна дейност. Не искаме а, законосъобразната економика да бъде инфилтрирана от организираните е, групите за е, организирана престъпност и процесите на вземане на решение се влияят в държавите членки. Има проблеми с а, е, а, различните обществени поръчки заради е, това, че организиран, групите, е, организираните престъпни групи са навлезли толкова силно в процеса. Трябва да има мониторинг на обществените поръчки е, и всички свързани с организираната престъпност трябва да бъдат изключени от подобни процеси. Трябва да има сертификация на процесите. има най-различни престъпни дейности, които са транснационални. Един от примерите е фалшифицирането на селскостопански фармацевтични продукти и трафика на наркотици е една от основните е, дейности. И други е, много сериозни проблеми има, включително както незаконния, така и законния хазарт. Е, комисията трябва да предприеме нужното, включително срещу данъчните обежища, където могат да бъдат отнесени различните печалби от престъпна дейност или незаконно придобити средства. Също така и филтрирането на организираната престъпност в управлението на средства, фондове, които трябва да подпомогнат интегрирането на иммигранти, има такова включване от мафиотски тип в центровете за убежище за беженци и мигранти. Все пак там би трябвало да се грижим за мигрантите. Но има там възможности, които се използват от престъпните групи. А, виждаме как а, там а, престъпните групи се възползват от ситуацията и а, развиват дейности подобни на а, и, а, на възползване на роб, робство и а, проституция. Много сериозни са а, проблемите и всички са свързани с а, много важни въпроси. А, този проект, който описвам, ще а, продължи да се а, развива. Надяваме се с много добър дух на а, сътрудничество, докато не постигне нужните резултати, които се надяваме да бъдат дългосрочни и качествени. тук става въпрос за много групи, организирана престъпност, които се инфилтрират не само в легалната, в законната економика, но също така и в политическия и в други сфери, в политическия живот и ние трябва да бъдем бдителни, да се борим, да се противопоставяме на всичко това. Благодаря на всички колеги, които участваха в дискусията. Благодаря на комисията, на Европол, Евроюст, всички колеги, които допринесаха за този доклад. Thank you for that comprehensive presentation of your report and we have um, present um, some of the shadows I'm going to take first if that's... Оглеждам се да видя кои от докладчиците в сянка са тук. Започваме с господин Бело, докладчик в сянка за НП. Благодаря, господин председател. Ще започна с благодарности към госпожа докладчика за всички усилия, които тя направи по този доклад. доклад, който е изключително приоритетен и който се отнася до всички нас. Смятам, че той изисква усилията на всички групи много а, съчетание на економически, социални а, и културни аспекти в много от а, държавите. Трябва да имаме рефлексии в Европейския съюз и да а, знаем как а, да действаме а, трансгранично. Знаем, че в а, договора се изискват минимални правила по, в тази област за а, обичайната законодателна процедура, парламента и съвета трябва да приемат а, минимални правила за тези трансгранични проблеми в борбата срещу корупцията и така нататък. Явно законодателят определя тези минимални е, правила, но европейският гражданин иска политиците, европейските политици да приемат максимални правила които да осигурят нужната сигурност, тъй като борбата с корупцията е и в държавите, и в Европа, където има общностни фондове. Това са милиони и милиарди евро. Ето защо можем да очакваме корупция в това Ето Защо трябва изпреварващо да се борим с нея и а, е, за това говорим за независим европейски прокурор, който да има ясни правомощия. И това, което е ясно, е, че трябва повече сътрудничество, трябва то да е по-ефикасно на, е, между магистратите, трябва да го има и в а, е, стратегията 2020 година. И това в много голяма степен зависи от борбата с корупцията и не трябва да забравяме и контекста, в който сме днес. Имаме много сериозен натиск върху европейските правителства. Е много противочиви сигнали а, има, защото от една страна държавите, които им е най-трудно, се изисква най-много от тях. А в същото време сме много свободни в използването на средства. Трябва да има разграничение между борбата с корупцията и политиките за бюджета госпожа докладчика говори за а, околната среда, смятам, че всички трябва да се мобилизираме в Европейския парламент, за да отпратим едно добро послание, да предложим едно добро решение. Така ли, че от името на НП благодарим на докладчика. Благодаря. Госпожа Елиана Ятова от името на социалистите и демократите. Аз искам да започна също с благодарности към Лаура Ферара за добрата ни съвместна работа, както и с останалите колеги докладчици в Сянка. Една много дълга, много трудна и много широка тема, която се опитваме с тази амбиция, която имаме в нашия екип, да направим едни добри предложения и една моментна снимка как изглежда борбата с корупцията на европейско ниво. Признавам си, че имам особен сантимент към този доклад, защото две години преди това съм работила като член на Комисията за борба с корупцията и организираната престъпност в предишния мандат на Европейския парламент и специално по доклада Яколино. А сегашното предложение до някъде прави преглед и на изпълнението на тази, това предложение на Европейския парламент и на тази резолюция. И бързам веднага да кажа, че Европейската комисия сякаш не оправда нашите очаквания, когато подготвяхме миналия доклад. Не оправда, защото ние очаквахме много повече законодателни предложения на европейско ниво, които да са доста по-ефикасни в борбата с корупцията и организираната престъпност. Една от нашите най-големи трудности и тогава, и сега бяха определенията – общо европейско определение за това, що е корупция, а сега Лаура прибавя и определение за организирана престъпност. Очакваме тези определения, защото различните дефиниции в различните държави членки води до различни норми в наказателното право, което до голяма степен затруднява ефективната борба с корупцията, организираната престъпност и прането на пари на европейско ниво. Освен това, ние очаквахме с конкретни законодателни предложения и изравняване на тези законодателства по отношение на конфискацията на неправомерно придобитото имущество, по отношение на конфликта на интереси, по отношение на данъчните обежища и корупцията на административно ниво. За съжаление, нищо от това до този момент не сме получили като предложение от страна на комисията. В доклада Яколино поставихме и няколко много важни въпроси, свързани с това как, как трябва да се действа на европейско ниво, какви трябва да бъдат европейските институции. Очевидно, че сега действащите агенции действат сами за себе си и няма хоризонталното взаимодействие помежду им, което дава възможности на организираната престъпност в Европа да се възползва от тези наши пропуски. Същия, особено важен е тук въпросът, свързан с обществените поръчки и как те са обвързани и как създават възможности за корупционни практики. В доклада на Лаура има и вече нови неща, които излязоха извън обхвата на предишната резолюция на Европейския парламент и са нови явления. Те са свързани преди всичко с корупционни практики в, по отношение на средствата за миграция, за убежища, средствата, които са предназначени за помощ за беженците. Преди няколко месеца ние видяхме подобни прояви за съжаление, в Италия, в Катания, където част от средствата, които са, би трябвало да отидат при беженците, при нуждаещите се, отидоха в нечи джобове. Там даже се водят и съдебни дела по този въпрос. На следващо място, много отдавна казваме, че Европейската комисия трябва да излезе с законодателни предложения. До този момент ние имаме само един доклад – представен от комисията по отношение на корупцията. Но доклада има повече констативен характер и доста а, така пожелателни препоръки, а нищо по-сериозно като законодателна основа. Всички ние очаквахме втория доклад да бъде през тази пролет, но неговото написване и оповестяване публично се бави и може би комисията ще ни отговори какви са причините за това отдавна смятаме, че за ефективна и резултатна борба с корупцията трябва максимално да бъдат изравнени законодателните норми в държавите членки и да се прекрати тази практика на различни механизми за наблюдение, както да речем е прословутия механизъм за наблюдение на България и Румъния, който отдавна вече приключи като ефективност и като резултатност. А, нашата м, идея е, че корупцията може да бъде, борбата с корупцията може да бъде много по-ефективна, ако, се, ако едновременно се извършва във всички държави членки, а не се сочат с пръст една или друга а, страна. Ще имаме обсъждане в нашата група на социалистите и демократите. Ще направим конкретни изменения към доклада, който вече е представен именно по посока на еднаквяване на, на законодателно-наказателните постановления и процедури в държавите членки, както и големия въпрос за корупционните практики в третите страни, както и корупцията свързана с европейските институции. Благодаря. Thank you very much. And the shadow for the ECR is Mr. And... Благодаря. Сега докладчика за ЕКР, господин Андаш Вистес. Бих искал да кажа, че нашата група, според нашата група, всъщност е в основата на тази е, инициатива. Така че отправната е, точка е, за, да, за нас в тази дискусия е положителна. Вече сме е, има ли няколко инициативи, които е, биха могли да бъдат споделени като засилена обмен на информация, по-добро сътрудничество в е, правоприлагането между държавите членки, е, защита на пращащите сигнал за наредности и трябва да кажа, че борбата и е, е, е, удара по връзката между организираната престъпност и тероризма и борбата с, с трафика с хора са ключови въпроси за нас, така че те трябва да бъдат засегнати и ние заставаме за тях в окончателния доклад. Има обаче някои неща, които ни смущават и които не можем да подкрепим. Това е предвиждането на европейският по линия Европейската прокуратура. Ние не сме съгласни Европейски съюз да бъде част от Греко, колкото до преразпределяне на активите, придобити по престъпен начин, е, за социални е, цели. Ние е, във връзка с тези неща имаме съображения, свързани с солидарността и вероятно ще настояваме тези теми да излезат от доклада, но е, с изключение, с тези дебни изключения, ние сме готови е, за, на едно е, конструктивно сътрудничество с другите групи. Благодаря. Сега Натали от Алде. Благодаря. Първо благодаря за доклада който според нас е почти отличен. Наистина имахме много добро сътрудничество, много добре работихме за, докладчите в сянка с госпожа Ферара и е, тя отчете голяма, в голяма степен е, нашите е, коментари и бележки и добавихме доста елементи в този процес. Е, благодаря и за това, че тя използва много интересен подход, именно този въпросник към всички публични, не, към всички прокурори, главни прокурори и тази консултация с тях беше една, едно динамично е, средство, което до, допринесе много за доклада. Колкото до самата съдържанието и форма, доклада е, подхода е, е, обикновено е практически е, и това е добре. Доклада предлага да се приоритизират, да се постави ударение върху определени елементи, да се съсочи върху определени области, за да нама да не се получи едно разводняване и отдалечаване от целта. По принцип, Съгласни сме за това, че трябва да се наблегне на националните средства, т.е. държавите членки транспонират или тези, които вече са транспонирали, да прилагат добре инструментите, които са предвидени на европейско равнище. като е, е, е, Европейската комисия се заема с процедурата за санкции срещу нарушения. Добре е направено в доклада това, че се подчертава връзката между данъчните убежища и изпирането на пари и необходимостта да се добави там текст, който е, се отнася до е, проследимостта на трансфера на е, капитал. Разбира се, колегите го споменаха, Непрекъсто го казваме и ние във всички дискусии в тази комисия, а именно необходимостта да се създаде Европейска прокуратура, която да е независима, но и силна. Силна и независима, независима и силна. Разбира се, която да може да действа бързо и ефективно. В, от името на групата искам само да наблегна на три дребни неща, които биха могли да обогатят текста. Борбата срещу всички форми на, крибер, на киберпрестъпност мобилност. Е, това е важно. Тази борба е, трябва да се води по един много сериозен начин. Може би това трябва да се внесе в е, тази част на текста, където се говори за намеса в специфични дейности, тъй като е, киберпрестъпността е, е един елемент от изпирането на пари и фалшификациите, които са важни. 500 милиарда евро сек 700 милиарда евро годишно коства това на Европа. Като се... Тук не говоря за трафика с хероин, канабис и е, е други наркотици. Е, значи е, тази Европейската прокуратура, разбира се, трябва да се разполага с съответните средства. Това е много важно, за да изпълни своята мисия. Е, също така да има съответния е, персонал а, за, съответните умения. И накрая замразяването и конфискациите на имущество. Нашата директива от 2011 продължава да действа и вече дава плодове. Но заключението днес сочат, че липсват две неща. Възможността да се замразяват и конфискува имущество от е, е, съпрузи, съпруги и наследници. Тук е, текстовете не са прецизирани, защото много бързо могат да се прехвърлят средства към роднини и това пречи да бъде проследен пътя им изпъва работата на, на полицията и на съдебните органи да, да задържат и конфискуват тези средства. И това е наистина един опасен път за изтичане на средства. После организираната престъпност също има висока е, цена за Европа и е, това налага сериозни действия там всичко това е една, представляват и латентна заплаха за правовата държава поради много националния характер на този вид престъпност. Благодаря. Thank you. And, uh... Благодаря сега за Гуе, господин е, Дион. Де Йонг. Благодаря, господин председател. И аз искам да се присъединя към казаното от Натали Грейсбек за сътрудничеството е, ни, е, доклад, докладчите в сянка с докладчика. По различни поводи е, водихме това сътрудничество и е, много задълбочено беше подготовката на този доклад. Така че благодаря на докладчицата за това. Няколко послания е, проистичат от тази подготовка, е, че трябва да избегваме е, подхода на колето дърво, където всеки окачва това, което иска. В крайна сметка, крайният ефект може да е по-малък поради прекалената амбиция да се включи всичко и е, друго, трябва да бъдем сбити. Е, трябва да избегнем ситуация, при която парламента непрекъснато излиза с някакви препоръки. Водим общи дискусии, е, дискутираме в пленарна зала и накрая съвета ни каза много ви благодаря, много е, хубаво, това е много полезно. Е, но ние ще продължим нашата работа. Трябва да е, в даден момент да имаме конкретни резултати. И в това отношение аз ще внеса няколко изменения, доста изменения в доклада, именно за да бъде той по-точен, да кажем по-ясно какво очакваме от комисията, съвета, държавите членки и кога очакваме това да се случи. Няколко примера. Например, когато говорим за корупция, виждаме съответните препоръки в сегашния доклад и преди сме го правили, но малко ме смущава това, че Разбира се, има е, точки за е, контакт е, борбата с престъпността в държавите членки, има и обмен в Съюза, е, в съвета, но аз не чувам и не виждам нищо в този смисъл. Не виждам доклад за напредъка и комисията веднъж внесе доклад по борбата с корупцията в държавите членки, но чакаме все още втория доклад, който многократно се отлага аз е, искам този доклад да излезе веднага, искам той да е пълен, искам да включва и борбата с корупцията в институциите на Европейския съюз, нещо, което липсва в предишния доклад. Мисля, че трябва да дадем на комисията и на съвета а, е, да заложим конкретни срокове и конкретни а, е, претенции да имаме към тях, защото не може безкрайно парламента да излиза с общи препоръки, да обсъжда с комисията и съвета, от което да не излиза нищо и Обединените нации все още се оплакват от комисията, това, че тя не прави достатъчно за е, механизма за мониторинг в борбата с корупцията. Значи, е, не виждам в доклада да се споменава и ОИСР. Ако погледнем конвенцията на ОИСР и нейното прилагане, и ОИСР се оплаква, че няма достатъчно ресурси на ниво държава членка, че няма сериозен ангажимент за борба с корупцията, която става дума за, за е, подкупи на компетентни лица. Така че е, този предвид това бих искал да се включи един параграф за гласа на държавите членки, когато става дума за е, тази така наречена е, административна чиновническа престъпност, да и корупция е, да има думата. Е, има Иска ми се този доклад е, в заключителния му вид да има е, твърди приоритети, поети от комисията, но и от държавите членки. Защото Днес говорим за изпиране на пари, е, утре за е, трафик, е, други ден за еди какво си. не се прави достатъчно по отделните задачи, защото няма ясен подбор. Защото ако имаме ясно формулирани приоритети, ще трябва да има и по-добро сътрудничество. Нещо, което се споменава в, е, което е, е пренебрегнато, но е в този доклад, в Европейския съюз има една форма на организирана престъпност, която специализира в обир на магазини. Вчера говорихме, имахме среща с представителни организации на търговската мрежа и те казаха, че това води до огромни загуби и е, така една тревога, безпокойство сред е, персонала и собственици на магазини, защото представете си психологическия и, и економически ефект от такива обири. Европа има мандата да събира данни, те са на, има ги национално равнище и същевременно обаче има разминаване между анализа, който прави Европол и това, което е, прокурорите правят на национално равнище. Те не се ползват от тези анализи. Събират се огромни обеми данни, и когато поискам от комисия и кажа, иска, бихте ли ми дали преглед на това, на тази или друга система за набиране данни, как е, каква е взаимовръзката им, как може да се ползват тези данни. Дори комисията няма пълна представа за цялостната картина. Това е сериозен проблем. Нямаме е, добро подреждане на приоритетите, не използваме ефективно това, което имаме. Може би трупаме страшно много данни, но повече отколкото можем да ползваме, а, а ни липсват е, съществени, есенциални данни, които е, могат да ни помогнат. Така че още много неща могат да бъдат направени. Аз е, имам коментари по е, организираната престъпност, дали говорим за отделен вид престъпност или както в държавите членки има някои отежняващи е, обстоятелства, което изисква по-тежки е, присъди. И накрая ми се иска този доклад да отрези предишни е, заключения, които имаме за, е, по отношение на необходимостта за последователността на е, материалното е, наказателно право. Ние напредваме по е, правната е, взаимопомощ. Почти приключваме пакета, по който бяхме разбрали, но съгласни сме, че за, за защитата имаме е, за, за обвинямите има достатъчно права, дали имаме справедлива система за право, на правораздаване. Наистина, докладчета ме познава добре. Е, тези така наречени критики или забележки е, имат всички конструктивен характер с цел да подобрят доклада. Благодаря. Наистина много ми е драго, че можем да водим такъв е, пространен дебат с докладчите в сянка по тази тема. Е, общо взето вървим в е, график, но в 12 трябва да гласуваме, така че някои колеги искат да вземат отношение и е, ще ви помоля да бъдете кратки. Ян Албрехт, вие ще говорите и от името на групата ли? Ако обичате, знае, че бяхте докладчик сянка, но говорете за себе си и зелените. Първо, бих искал да благодаря на госпожа Ферара за проекта доклада във връзка с борбата с корупцията. След резолюцията от Крим, тук се допълват нещата, които трябва да се направят във връзка с борбата с организираната престъпност и корупцията. Интересни неща се подчертават, например приемането на европейско законодателство с цел борба срещу престъпленията срещу околната среда, борбата с прането на пари и финансирането на престъпността. Поради тази причина е от изключително значение да се приеме европейско законодателство. Нашата група пред няколко седмици представи проекто законодателство след Люк Ликс и документите от Панама. Поради тази причина призваваме Европейската комисия да излезе с предложение в максимално кратък срок. Освен това, създаването на Европейската прокуратура е ключов елемент за по-добра защита на финансовия интерес на Европейския съюз и за борбата срещу корупцията. Важно е преговорите в съвета да приключат и най-накрая да се появи един силен и независим прокурор, който да може да се бори и срещу ДДС измамите. Ние ще внесем тези изменения, които считаме за необходими, но като цяло приветстваме проекта доклада, тъй като той представлява чудесна основа за бъдещи дискусии. Благодаря. Председателя, благодаря. Благодаря на всички докладчици в сянка, които днес присъстват, което показва колко е важен този доклад. Така че благодаря на всички. Мисля, че остават още трима желаящи да се изкажат и след това ще затворя списъка, защото трябва да преминем към гласуването. Госпожа Барба Спинел и трима колеги, последният, който е господин Радев. Ще ви помоля да бъдете много бързи. За това първо на госпожа Спинели. Заповядайте. Искам да благодаря на докладчика за чудесното представяне, което чухме. Благодаря на докладчика за това, че направи и припомняне на убийството на Джовани Фалконе, защото е важно хората в Европа да знаят какво се случи в Италия и какво можем да научим от това, което се случи. Ако нещата не се случват добре за мафията, те убиват хора. Ако нещата се случват добре за мафията, то това означава, че те са успели да инфилтрират обществените служби и економиката и дори в столицата на Италия, Рим, ние виждаме, че това се случва. Важно е да разберем, че една от столиците на Европа в момента е в хватката на силната мафия. Лара направи чудесна презентация и искам да добавя няколко неща от гледна точка на прокуратурата. В нашата група не всички подкрепят Европейска прокуратура. Аз смятам обаче, че такава трябва да има. Тя да трябва да бъде силна и независима. Има обаче една обща тенденция в съвета с цел да се подкрепи създаване на един орган, който ще събира масови данни, без да ги разпределя, без да ги преглежда. И мисля, че това не е необходимо, защото такава маса от данни, които са просто събрани на едно място, по никакъв начин няма да помогнат. Освен това, и се радвам, че Лаура го спомена, много важна част е определението за това какво представляват обществените служби и организираната престъпност, особено когато бихме искали да се е, справим с престъпленията за присъединяване или за сътрудничество на мафията или за организиране на мафиотски групи. Тук нещата са много противоречиви, защото закона съществува и аз смятам, че е важно идеята от него да влезе в доклада и съответно да бъде включена в европейското законодателство. Благодаря, Барбара Елишлайн. Заповядай. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчета на Лаура Ферера изключително много. Искам да благодаря и на всички докладчици в Сянка, които са тук за много важната работа, която свършиха. Благодаря ви за това, че припомнихте клането и е, убийство на Джовани Фалконе. Ние като европейци и италианци не бива да забравяме това. Важно е да работим възоснова на Крим Днес мафията работи през всички граници на Европейския съюз. Те се възползват по най-добрия начин от единния пазар, така че трябва да намерим ефективен инструмент, с който да се преборим с тях, иначе още от самото начало ще сме изгубили битката. Мисля, че е по-добре да се опитаме да хармонизираме законодателството на европейско ниво, да имаме един дефиниция за организирана престъпност и за съпътстваща престъпност. Също така трябва да имаме и определение за друг вид престъпления, тези срещу околната среда, да речем свързани с отпадъците. Факта, че мафията работи в легитимната економика, означава, че гражданите губят. Така че трябва да има по-добро съдебно сътрудничество на европейско ниво. И господин Корал каза, че е много жалко, че няма как да имаме по-добро сътрудничество. Съгласна съм, че вътрешните информатори трябва да бъдат по-добре защитени, трябва да има минимални стандарти за тяхната защита. Важно е също така да, вземем, да предприемем действия по отношение на данъчните убежища. Важно е да има и мониторинг по отношение на европейските средства. Що се отнася до хазарта, искам да споделя и проблема с оговарянето на мачове мафията участва сериозно в него. Както един от колегите от АЛДЕ каза, конфискацията на незаконно придобито имущество е важен инструмент. Очакваме проучването на комисията от възмож... за възможните ползи от този тип конфискации, които не са свързани с изпращане в затвор, възможността да имаме честен съдебен процес и справедливи гаранции също са важни. Председателя, благодаря много, Ели. Ана Гомеш, заповядайте. Благодаря. Наистина оценявам този доклад. С удоволствие ще се включа в измененията, но смятам, че Лаура Ферара така или иначе се е справила много добре. Вярвам, че някои от ключовите въпроси са, примерно, законодателството за вътрешните информатори, Европейската прокуратура, инструменти за конфискация на незаконно придобито имущество и нещо, което трябва да правим, да а, отстраним пропуските в борбата срещу прането на пари. Мисля, че тук нещата не опират само до това, че криминалните групировки и мафията са навлезнали в законната економика. Проблемът е, че те са навлезли и в политическите формирования. Те са хванали в мъртва хватка нашите държави. Мафията контролира не само економиката, те контролират и политическите сили в някои от нашите държави членки, в някои от нашите институции. И точно това е, което се показва в документите от Панама. Данъчните обежища не са обежища само за хора, които искат да избегнат даница, данъци, извинявайте, а за и тези, които се опитват да прикрият престъпления. Затова трябва да спрем банковата система в Европа. Тя не може да ползва такива обежища, но и от тези места, които позволяват на банковата система да пере пари. Това всъщност трябва да бъде до голяма степен фокусът на този доклад, но разбира се, това трябва да бъде разработено с помощта на различните инструменти, които имаме, включително и Комисията за разследване във връзка с документите от Панама. Тук имаме един въпрос. Какво се случва по отношение на доклада на Комисията за корупцията, който се очакваше тази година? Къде е той? Кой ще го представи? Не съм чула много по тази тема и наистина очаквам този доклад след този, който беше представен през 2014, ще бъде много по-конкретен, защото онзи беше наистина общ и искам този път да видя отговори на въпросите си. Благодаря, Ана. И сега давам думата на господин Радев. Заповядайте. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Ферара, намирам обсъждания проект от доклад за балансиран. Той предлага... Мисля, че този проект от доклад... Сме настоявали многократно като например да се засили сътрудничеството между правоохранителните органи в рамките на Европейския съюз с цел по-ефективна борба срещу организираната престъпност и създаване на силна единна европейска прокуратура. Борбата срещу организираната престъпност не е важна единствено за да се гарантират финансовите интереси на Европейския съюз и на държавите членки. Тя е изключително важна, за да бъде подобрен живота на обикновения гражданин, за да може той да се чувства сигурен по улиците на европейските градове, за да има усещането, че не престъпниците, а законът е в основата на европейското общество. Затова в името на европейската сигурност и най-вече на сигурността на европейските граждани, ние в Брюксел имаме морално задължение да предприемем такива инициативи и мерки, които да засилят и направят по-ефективна борбата срещу организираната престъпност. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much and thanks for the brevity as well. It's appreciated. Благодаря. Радвам се, че бяхте и вие толкова кратък. На време сме. Искам да благодаря на Лора Ферара за нейната чудесна работа. Тя наистина е използвала много ресурси. Споменаването на Джовани Фалконе, работата и по отношение на историята на мафията – това, което казаха докладците в Сянка, трябва да се разшири този доклад, така че да включи приоритета на нашата комисия и на парламента. Въпросът е историята да стане цялостна и да можем да я изпълним, а не просто да включваме всичко, което някой би пожелал. Виждам, че вие ясно преследвате тази цел във вашия доклад и затова искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за това, че присъстваха. Имахте наистина много добри отговори и дадохте чудесен пример. Лора, искаш ли нещо да кажеш съвсем накратко? Не? Добре. В такъв случай имаме крайен срок за включване за подаване на изменения 31 май. Очаквам да ги получа. И така, всички колеги, които участваха в дебата, благодаря ви. Остава ни още нещо което трябва да разгледаме преди да започне гласуването в 12 часа. Става въпрос за писмения отговор от страна на комисията 29 януари във връзка с евентуално нарушаване на правата на непридружени малолетни лица в Сицилия. Колеги, ако не сте запознати с процедурата, може да се зададе въпрос към комисията с цел писмен отговор. В случай, че няма такъв отговор или той се забави, ние разглеждаме отново темата тук в комисията. Така че въпросът беше изпратен от господин Корал на 29 януари 2016 година трябваше да се получи отговор според правило 103 на кланчерта 4 в рамките на 6 седмици. Това не се случи, така че господин Корал, съвсем накратко имате възможност да ни запознаете с темата. Заповядайте. Наистина много кратко, моля ви. Sì. Grazie Presidente. Bene, in Italia e in particolar modo nel... В Италия В моя регион, в Сицилия, имаме от векове миграционен натиск. Проблема е, че през последните години идват много непридружени малолетни лица. Те са 4500 на брой. Има определени изисквания по отношение на социалните работници, които се грижат 75 евро на ден, трябва да се отделят за такова лице. 25% се дават от Министерството, останалите средства трябва да дойдат от общините в Сицилия, които обаче нямат възможност да покрият тази сума. Това означава, че изискванията за тези центрове за грижа не са спазени. Има служители, на които не е плащан от месеци и е решението на властите да се намали стандарта на грижа, за да може разходите да бъдат покрити с 45 евро, означава, че не могат да се покрият стандартите за малолетните лица. Поради тази причина на 29 януари 2016 година изпратих въпроса към комисията. Опитах комисията дали са наясно с темата и дали знаят, че това е незаконно и неприемливо и дали Европейския съюз би трябвало да направи нещо във връзка с непридружените малолетни лица. Председателя, благодаря ви, господин Корел, благодаря за това, че бяхте и кратък. Ето това е въпросът. Давам думата на комисията, за да отговори. Ще ви помоля отново да бъдете пределно да кратки. Благодаря, господин председател. Ние сме събрали доста материал е, в обработката на този писмен въпрос е, Извиняваме се, че не можем да дадем пълен отговор е, на въпроса ви днес. Все още работим по него и е, за съжаление, наистина, че този въпрос е, отразява една доста тежка ситуация но а, аз ще бъда на разположение, на ваше разположение за всякаква информация, а, от която, а, която желаете да получите. А, мисля, че това е разумен отговор а, от страна на комисията, която има сериозно отношение по въпроса. Тя а, признава това, за, че бави отговора и наистина можете да отправите допълнителни отговори към комисията, ако а, има такива, но благодаря ви за вашата така доблесна позиция и отговор по един толкова важен въпрос с непълнолетните, непредложените непълнолетни. Господин Корао, да се надяваме, че скоро ще получите съответния отговор. Искате ли да добавите нещо? Cosa posso, cosa posso aggiungere, Presidente? Speriamo... Всъщност какво мога да добавя? Надяваме се, че ще дойде скоро очакания отговор. Опитваме се все пак да, да би трябвало да е, има някакви срокове и те трябва да се спазват. В противен случай просто се губи, подкопава доверието в институциите. Трябва да имаме е, механизми, които е, са сигурни и които функционират добре. Председателя, благодаря на вас и на комисията за отговора. Очакваме да го получим скоро. И така, колеги, просто е, три минути е, почивка давам, за да се подготвим за гласуването, което ще започне точно в 12 часа. Моля, е, подгответе си електронните карти. Colleagues, uh, please take your seats and we'll begin the votes. Okay. Oh. So, colleagues, uh, take your seats. Um, we begin the first vote. И така, колеги, моля заемете местата си, за да почнем гласуването по агенцията ЕМСА за безопасност, морска безопасност, предложение за европейски граничен и крайбрежен патрул, предлага комисията е, регламент е, за двете агенции, ЕМСА и е, Агенция за контрол върху рибарова. Сега ще гласуваме по ЕМСА. Ако сте готови, моля да гласуваме. Гласувайте по компромиса. Моля. Has everyone voted? I'll just pause while some colleagues uh, vote. Гласуваха ли всички? Да изчакам. И така всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се 41 също 7, няма възражали се. Извинява се председателя. Окончателното е, окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 44 срещу 7, не без въздържали се. Поздравление на докладчика. Сега да минем към следващото гласуване проекто препоръка за решение съвета от името на Европейския съюз за споразумение между Европейския съюз и Република Перу по отмяна на краткосрочните визи. Докладчик е Мария Габриел. Първо проекто препоръката моля да се гласува. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 50 за, 1 против, без въздържали се. Няма окончателно гласуване, това беше. Сега да минем към проекто становището по, по изпълнение на е, Конвенцията на ОНЕ за правата на хора с увреждания с е, специално отношение към е, заключителните е, бележки в е, комисията на Обединените нации по темата. Сега моля да гласуваме докладчик Мартина Андерсон. Изменение 2, моля гласувайте. Край на гласуването. Прието. 3. Изменение 3. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отпада. Отхвърля се. Четвърто изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 7. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 8 и 9 идентични са. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис А. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Извинение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис Б. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Изменение 20. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24. Гласувайте. Край. Приема се. 25. Гласувайте. Прекратете. Приема се 26. Гласувайте. Прекратете. Прието. 27. И гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис С. Гласувайте, моля. Край. Прието. 20... Изменение 35. Гласувайте. Край на гласуването. Още не. Сега прекратете. Прието. Компромис Д. Гласувайте. Прекратете. Прието. 38 изменение. Гласувайте. Прекратете гласуването. Един в повече има за НП. Край на гласуването. Прието. 39 гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 40. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 42. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис е. Разделно гласуване по първата част. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приеме се втората част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 43. Всъщност 46-то е, поправя се председателя. Гласувайте за 46. Край на гласуването. Отпада, отхвърля се. 47 гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 48. Гласувайте. Искате ли всъщност 48 до 50 да гласуваме анблок? Да, чудесно идея, чудесна идея. Значи гласуваме за 48 до 50. It's nearly a great suggestion, Thomas. А оказа се, че не е чак толкова велико предложението, не съвсем. 48 гласувайте. Край на гласуването. Прието. 49 гласувайте. Прекратете. Прието. 50. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 51. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 52. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 53. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 54. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 55. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 56. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 57. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 58. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59. Отпадане заличаване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. По изменение 59. Против ще, да, разбирам. Приема се. 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 62. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Е, Съображение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И е, гласуване по поправения текст. Моля, гласувайте по целия коригиран текст. Край на гласуването. Приема се с 51 срещу 1 глас и 2, против и е, е, един против и две въздържали се, поздравление на докладчика.